по този доклад. Утре ще бъде гласуван. Следващият доклад сексуална експлуатация, проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете, госпожа Мери Хонибол. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Благодаря на докладчиците в Сянка и различните неправителствени организации, които работиха заедно с Европейското женско лоби по проблема на жени, които са оцеляли след като са работили като проститутки и трафика на жени. Докладът се занимава с двете основни директиви. Директивата за жертви на насилие от 2012 година и жертви на трафика от 2011 защото е ясно, че трафикът води до проституция и проституцията води до трафик. И това е една от основни основните причини, поради които проституцията е трансгранично явление и ние трябва а, в този парламент а, да сме изключително разтревожени от този проблем. Така че много се радвам, че имам възможността да представя пред вас този доклад. Темата е трудна и спорна, тъй като законодателството, което регулира проституцията, за разлика от общата стратегия, от трафика и трансграничните въпроси, реалното законодателство е в прерогативите на държавите членки. Това е компетенция на държавите членки и съществуват големи различия. В държави като Обединеното кралство сама по себе си проституцията не е незаконна но всичко свързано с нея е а, именно а, набавянето на проститутки, склоняването към проституция и притежаването на публични домове е незаконно. В други държави, като Германия и Нидерландия, проституцията е законна. Така че става въпрос за много различни гледни точки и именно затова този доклад е, не беше толкова труден за написване, но трябва да вземем а, предвид различните традиции в рамките на Европейския съюз. Един въпрос обаче е ясен, а именно, че много малко жени, които работят като проститутки, го правят в резултат на свободен избор. Аз разговарях с много бивши проститутки, с много хора, които са участвали в тази дейност под различни форми. И не съм срещала до сега нито една жена, която да избрава е избрала проституцията като плод на нейната лична воля. Европейското Статистическите проучвания показват, че 62% от жертвите на трафик в Европейския съюз са жени с цел сексуална експлоатация. Много често това са млади жени, дори момичета и това само по себе си е достатъчно отвратително. Освен проблема с трафика, тук има и връзка с приемането на наркотици и е трудно да се намери статистика в това отношение, но много от жените, които работят като проститутки, са от носят тежки увреждания от често пъти сексуално насилие и никой от тях не е никой от тях не е станала проститутка а, по свой избор. Проституцията не е професия като всички останали тя върви срещу принципите на равнопоставеността. И именно затова в доклада си аз призовавам сериозно да се разгледа практиката на Швеция и на скандинавските страни, където се криминализира клиента на проститутките. И именно затова този закон от 1999 година, когато е въведен в Швеция, води до сериозно намаление на проституцията. И смятам, че борбата с проституцията и намаляването на а, проституцията минава през намаляване на търсенето. И мисля, че а, в това отношение моделът, който в момента се използва в Швеция, а, има положителни, дава положителни резултати. Именно това споменавам и в доклада си. Благодаря, председателя. Благодаря на госпожа Ханибол. Сега преминаваме към спонтанните изказвания и отново има много повече записани, отколкото имаме време, така че ще вземем предвид кой вече се е изказвал. Ще се опитам да постигна някакво национално и политическо равновесие, госпожа Заборска. Благодаря, господин председател. Позволете ми да изразя подкрепата си към колегата Ханибал и за текста на доклада и терминът проституция ясно съдържа и търговията с хора един човек купува друг човек, за да удовлетвори удоволствията си. По принудителната проституция принципа е същия хора, продавани като стокът, следва да бъде забранявана практика. Моята позиция може би няма да срещне съгласието на колегите, които искат да се легитимира, да се озакони проституцията. Аз като докладчик в Сянка ще направя всичко възможно текста да бъде подкрепен от моите групи. Благодаря, госпожо Забарска. Дам думата на госпожа Естрела. Благодаря, господин председател. Проституцията засяга 45 милиона хора в света. Голямото мнозинство от тези хора са жени. Това е ситуацията. Това е причина и следствие на неравенството между половете, социални проблеми са сред основните причини за проституцията Проституцията, сводничеството също така е форма на организираната престъпност. Това увеличава трафика на жени и деца. Има много големи разлики между начина по който държавите членки а, се справят с тези въпроси. В а, някои държави има сексуално робство. В, в други държави а, Жените имат право да правят с телата си каквото искат. Изключително важно е обаче да насърчаваме система на добри съдебни и полицейски форми на защита. Благодаря ви. Председателя, благодаря госпожо Естрела. Давам думата на госпожа Луначек. Благодаря господин председател, госпожо комисар. Госпожа Ханибел, според мен, представя едно едностранно разглеждане на проблема. И това е мнението на моята политическа група. Аз съм феминист и също е, не съм съгласна, че много от мъжете в нашето общество разглеждат жените като сексуален обект, а не като е, човешко същество с достоинство. Но е, моделът, който се препоръчва, не решава проблема, колеги. Трябва да се направи разлика между трафик, между проституция и сексуал раб, и, и, ползването на жени като сексуални а, труженици а, по техен избор. Има такива а, случаи поради економически и други затруднения. Така че трябва да се предложи една альтернатива и това правим ние. А, ние предлагаме да има възможност за альтернативни решения и да се даде възможност на жените да излезат от проституцията. Благодаря на госпожа Луначек, госпожа Шубър. E Благодаря ви. 82% от проститутките в света са жени. Проституцията създава много по-голямо неравенство между жените и мъжете. Това не е истинска професия, това е форма на насилие срещу жените отразява социални и економически неравенства, причинени от капитализма. Според капитализма всичко трябва да бъде купувано и продавано, включително и личната свобода на хората. Е, жените биват продавани в държавите, в които проституцията е, е бизнес, е, сводниците са бизнесмени. Интелектуална. Какво можем да кажем за една жена, която продава достоинството си, за да удовлетвори мъжете. Вероятно, това е грешка. Премахването на тази практика трябва да бъде основен пункт в доклада и, и трябва да се криминализират онези, които работят срещу жените и ги експлуатират. Председателят благодаря. Госпожа Зубър. Господин Шобро, благодаря, господин председател. Трябва да се води ефективна борба срещу проституцията, срещу агенциите, които осигуряват а, проститутки и за това са необходими много строги закони. По този начин ще се възпре тази практика. Също така не бива да забравяме, че в някои държави е, законите са много строги, но е трудно спазването им, изпълнението им. Освен това, трябва да е сигурно, че законът е, е наличен, за да може в последствие и да се прилага по полските пътища а, има жени, които предоставят услуги на шофьорите на камиони. Те са видими, но те живеят в ужасяващи условия. С това трябва да се борим. Благодаря, господин Шобро, госпожа Морай. Благодаря, господин председател докато Европейския съюз изготвя документи по насилието срещу жени, в много държави полицията е безразлична към проституиращите жени. В Будапеща, например, полицията отказа да шефа на полицията отказа да организира обучение по тези въпроси. И защото млади момичета тръгват от Унгария за Австрия и изчезват при неизяснени обстоятелства. Австрийската полиция не предприема следствени действия, въпреки че е ясно, че става дума за трафик на жени. Запознати ли сте с този случай? Какво смятате да направите по него? Благодаря, госпожо Морва и господин Борис. Благодаря много. Проституцията и приходите от проституция представляват трансграничен проблем. По-строги закони, по-строгите закони ще дадат възможност да се работи по-ефективно. Също така трябва да има и стратегия за жените, които искат да престанат да проституират. Проституцията често пъти е свързана с економически трудности и затова трябва да се подкрепи настоящия доклад, за да се осигури сътрудничеството между държавите членки, за да се води борба срещу организираната престъпност престъпност, която е свързана с проституцията. Благодаря, господин Борис. И накрая госпожа Хейт. 2011 През 2011 е, година е, в Швеция се прие нов закон е, за борба с този бич. Борим се с един вид тежки престъпления, купуване на сексуални услуги. През 2016 година държавите членки трябва да докладват за ситуацията във всяка една от тях. И е много важно да се приеме този доклад е, в него не се предлага някакъв законодателен текст, а как да се е, подходи към е, търсенето. Благодаря. И така, приключваме с спонтанните изказвания. Госпожо комисар, имате дума. Благодаря, господин председател. Позволете да започна с благодарности към госпожа Мери Хонибол, Ханибал за доклада по нейна инициатива. Последствията от, е, човеш... трафика на хора и експлоатация са ужасяващи. Непрекъснато чуваме за измами на млади момичета и жени, които са принудени да се продават, които са заплашвани, бити и често пъти са продадени от собствените си е, близки. Така че ще започна с едно не, едно, с едно еднозначно а, изказване. А, Трафика на хора е абсолютно неприемливо за Европейския съюз. Това е страхотно нарушение на човешките права и много сериозно престъпление. Често пъти чуваме, че трафикът на хора е а, скрита престъпност, че това е дейност на подземния свят, но ние го виждаме. Трафикът е буквално пред очите ни. А онези, които не са много видими, са престъпниците, които се крият някъде в а, сянката някъде в сенките. Много добре разбираме взаимовръзката между а, трафика и сексуалната експлоатация. 96% от жертвите на трафик са жени и момичета с цел сексуална експлоатация. И а, за всяка една от тях това е трагедия, което всъщност много а, добре се свързва с обсъждането на предходната точка, а, представена а, от госпожа Парванова. Ние разбираме, че жените и децата се оказват на пазара на проститутките не по собствена воля. Има връзка между този пазар е, и експлоатацията им и организираната връзка. Е, това е очевидно и неоспорим факт. Ясно е, че повечето жертви на сексуална експлоатация са обект на трафик от държави, където проституцията или е законна или е регулирана. Както вече подчертах при предходното обсъждане, Европейската директива е, е насочена към борба с трафика на хора и трябва тази директива реално да се прилага. Това ще бъде първият първата възможност за намаляване на трафик на хора на европейско ниво. И нека да подчертая, превенцията е основният стълб в тази директива. Именно за това трябва да се води борба срещу сексуалната експлоатация. Едно 10 годишно момиче, което а, се използва за сексуална експлоатация или за порнография, а, не е само. Има клиенти, има потребители на тази услуга и това трябва да бъде премахнато. Именно търсенето трябва да бъде изкоренено. Благодаря ви. Благодаря много, госпожо комисар. Приключваме дебата по тази тема. Утре ще бъде гласувана в 11.30. И сега преминаваме към последната точка от нашия дневен ред за тази вечер. Доклада Йозеф Сайер за делегиране на законодателни правомощи и упражняване на изпълнителни правомощия от страна на комисията. Докладчикът има думата за 4 минути.